Драги колеги, бихме ли започнали заседанието? На мен ми се иска. Е, онези, които са тук и смятат да участват, биха ли седнали? Шан, are you leaving the meeting? Шан, излизате ли? А не, просто променяте мястото си. Always nice to hear. Винаги е добре да се чуе такова нещо. Всъщност, вие стигате до този извод, че трябва да останете след повече от две години. Късничко. Шегата на страна, нека започнем заседанието. Първата точка в дневния ни ред е приемането на дневния ред. Ако няма промени, предложени от ваша страна, смятаме дневния ред за одобрен. Втората точка е одобрение на протокола от миналото заседание. Той ще бъде сметнат за одобрен в края на днешното заседание, ако не бъдат повдигнати възражения срещу него в хода на заседанието. Трета точка приемане на проектопрограмата програмата на заседанията на Комисията по регионално развитие за 2012 година. Всяка година се стараем да откликнем на всички искания. Този път се опитахме да вземем предвид и схемата на предложенията, изготвена от администрацията на парламента, да видим в кои заседания участват най-често членове на нашата комисия и се опитахме да избегнем така, засичанията с заседания на 5 или 6 други комисии не е идеалното решение, но се надявам да е достатъчно добро. Затова, ако няма възражение, се надявам, че и този календар, този график по-скоро ще бъде сметнат за одобрен в края на днешното заседание. Искам също да ви уведомя, че междувременно се случиха няколко неща, за което ще ви уведомя. Освен посещението през юли в Гърция и през септември имахме посещение, бях поканена с тамошния председател, говорихме включително и за регионалната политика и той прия поканата ни да дойде на наше заседание през ноември, за да ни разкаже какви усилия полага Гърция за стимулиране на растежа и е, така за изличане на по- качествени резултати от прилагането на европейската регионална политика. Е, второто ми съобщение е свързано е, с решенията по неприсъствен ред е, взети от координаторите. Става дума за 22 септември. Решенията са свързани с факта, че на 1 август Европейската комисия прие важни решения, свързани с, общо, с общия регламент, отнасящ се до нашата политика. предвиждат се изменения в този регламент. Процесът ще протече при много голямо напрежение заради краткото време за тези две предложения, за тези два проекта на комисията трябва да се назначи докладчик. Има и стратегия определена от координатора от координаторите трябва да се проведат проучвателни разговори с съвета и с комисията, като идеята е да се стигне до споразумение по текста на първо четене. Трябва да се трябваше да се подготвят проектите на законодателни доклади за днешното заседание. Също така, в съответствие с решението на координаторите, смятаме на 14 ноември да гласуваме окончателно в Комисията по регионално развитие и на 1 декември да проведем гласуване в пленарно заседание, ако всичко върви по план. Координаторите също така ви препоръчват т.е. те взеха решение да оттеглят е, другото искане за доклад за собствена инициатива в областта на обществените поръчки. Това решение бе е, вдъхновено от информацията, че скоро комисията ще внесе проект на нова рамкова директива за обществените поръчки. и е, сега би трябвало да подготвим това законодателно становище за е, предстоящата нормативна уредба. И последното ми съобщение, тъжно, Кристиан Шопен, е, който за всички нас е познат от началото на мандата в комисията. Той 37 е, години работи е, в европейските институции. 7 е, от тези години са посветени на работа в нашата комисия. Той е едно съкровище, което, за съжаление, поради навършване на възраст ще изгубим това е последното му заседание в официално качество. Естествено, е, винаги е, ще е добре дошъл и може да сяда сред аудиторията. Е, но тъй като това е последното му официално участие в нашата работа, искам да му благодаря за самоотвержената работа посветена не само на политиката за сближаване, но и за цялата му работа, свързана с европейския проект в най-общ смисъл. искам да му пожелая успех от тук нататък. И ако ми позволите, ще ви спестя кошмара, през който се налага да преминем, за да намерим заместник на Кристиян. Толкова са сложни сега процедурите за назначаване на хора в парламента, че сме изключително затруднени. Ще се постараем да решим този въпрос бързо, макар че никой няма да бъде в състояние да замести Кристиян. Така, сега точка пета от дневния ред. Проект на доклад, докладчик съм аз, за временно суспендиране на автономните мита от общата митническа тарифа при внос на някои промишлени продукти в Канарските острови. Искам да ви уведомя, че кралство Испания или Испания е поискала а, от името на автономната общност Канарски острови, временно суспендиране на общите мита при внос на някои промишлени продукти на територията на Канарските острови, за да се подкрепи местното развитие, местните малки и средни предприятия, за да бъде стабилизирана заетостта на тази територия и за да бъде укрепена нейната позиция от към конкурентоспособност. Смята се, че това решение няма да изкриви условията на конкуренция. То е предназначено да окаже въздействие да се отрази в местен план на Канарските острови, да бъде решение в подкрепа на растежа там. Предлагам да действаме по тъй наречения опростен ред на основание член 46 от договора т.е. да няма изменения. По, да не предлагаме изменения по този проект, който внася Европейската комисия. Ако приемете прилагането на упростения ред, тогава ще допринесем за по-голяма сигурност, каквато се налага да се бъде постигната до края на тази година. Не зная дали имате коментари в тази връзка. Заповядайте. Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria só fazer um, um breve comentário relativamente a esta. Благодаря, госпожо председател. Aquilo que, que já teve a oportunidade. Искам да подчертая нещо, което обсъдихме пространно миналия път. Подобни актове са много важни за е, малки економики. Е, стопанства, които се намират далеч от е, основната ни територия, като Канарските острови. Е, трябва да отбележим актовете, които съществуват по отношение на Мадейра. И второ, практическото значение е голямо. Преди е, два, е, две седмици е, получих от едно дружество електронно писмо. То съдържаше оплакване. Дружеството се е опитало да внесе, да внесе шевна машина и. Consta de факто до anexo до, до регламенто, uh, YouTube.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 разбрах, че съществува някакъв регламент, който съществува в тази връзка и е, дружеството се свърш, свързало с компетентните органи на остров Мадейра и, и те също не подозирали за съществуването на такъв регламент, който е, ги задължава да платят вносни мита. Е, били принудени следователно да ги е, платят. Е, значи много работим, обаче е, това, което правим, е, нищо не означава, ако правителствата на съответните места, ако компетентните органи не предприемат мерки е, да прилагат това, което е, ние приемаме. Мисля, че комисията трябва да предприеме всички стъпки, за да гарантира прилагането на нашите мерки. Държавите членки би трябвало задължително да уведомяват комисията кога са предприели мерките. Това, което не е станало в Мадера или на Азорските острови, няма да стане и на Канарските острови. Ние сме тук, за да работим за интересите на гражданите и на дружествата. Държавите членки обаче, ако не правят това, което им се полага да направят, е, губим си времето. Би трябвало комисията е, да има това предвид. Е, не е ли редно да и зададем питане в тази връзка? И дали не е възможно да ни подадат някакъв сигнал, смятат ли да подръчнат правителствата да си вършат работата? Тук има представители на Европейската комисия. Не зная дали а, искате да вземете отношение. Всъщност, нашите колеги искат а, вие да направите всичко, което е по силите ви, за да всичко, което е по силите ви, за да принудите държавите членки да прилагат мерките, които ние тук гласуваме и да улеснят гражданите на място. Просто да потиквате държавите членки да правят всичко, което им се вменява в задължение. Не знае дали колегите от комисията могат да поемат ангажимент в тази посока или да дадат някакви разяснения в отговор на въпроса, зададен от колегата. Благодаря. Тази информация е изненадваща и за нас. Разбирам, че щом има регламент, е, той трябва да е еднакво приложим към е, всички е, държави членки. Е, като има нормативна уредба, тя въжи за всички, в това число и за въпросния регион. Е, Нямаме информация по въпроса зададен от почитания евродепутат. Ще направим проучване и разбира се ще поставим въпроса и ще го проучим заедно с португалските органи. Благодаря. Разбирам, че не беше даден пряк отговор на опасението, което вие изразихте, но ще се вземат стъпки. Ако няма други желаещи желаящи да вземат отношение, може да гласуваме. Yeah на следващото заседание. Благодаря, госпожо председател. Позволете ми, чувайки това, което каза нашия колега от Мадейра, разбирам неговите опасения. Ние Очакваме тези е, мита да бъдат е, премахнати, е, за да бъде подпомогнато местното производство, местната економика, да бъдат подпомогнати економическите оператори там. Искаме в периферните райони, сред които са и Канарските острови, да има ръст. Това въжи и за всички части на Канарския архипелаг. Да, смятам, че това трябва да бъде одобрено. Благодаря. Разбирам, че няма други коментари. Е, за това ще гласуваме на следващото заседание. А, всъщност, поправят ме. Ако няма възражения до края на е, днешното заседание, ще се смята, че сме одобрили процедурата. Няма да гласуваме, да, защото е член 46. Да, благодаря ви за това уточнение. Сега преминаваме към точка 6 от дневния ред. Тук е, точка 6 и 7 всъщност са в една група. В началото ви е, казах какви са решенията на координаторите. Тук има решение на комисията да измени общия регламент за политиката на сближаване. Всъщност става дума за две отделни решения. Като актове става дума за две отделни решения и за това е, има две процедури. Започваме с точка 6 в дневния ред. Както казах, координаторите вече одобриха стратегията и за това искам е, накратко да ви дам информация, преди да дам думата на комисията да се включи. Този регламент идва в отговор на условията на криза, особено в някои държави членки, е, които са тежко засегнати от тази криза. Този регламент е, е, във връзка и с решението на координаторите вече са установени първите контакти, правят се първите опити за координация между трите институции. През изминалите седмици работихме заедно смисъл, обменихме информация, опитахме се да разберем какви са позициите на другите институции, на съвета и на комисията и се опитахме така да поставим началото на някаква позиция на Европейския парламент. Сроковете са изключително кратки. Ако искаме да направим това, което препоръчаха координаторите, т.е. да имаме процес само на едно четене, е, трябва да положим максимални усилия за координация, е, особено между двата законодателни органа, парламента и съвета. Очакваме обаче и комисията е, да ни даде максималната информация, с която разполага за да можем да преценим нейните предложения в процеса на изготвяне на акта. Все още не сме приключили процеса. Комисията е приключила процеса си, но в съвета и в парламента съответните процеси все още са в ход, все още проектът се обсъжда. И за това днес не внасям проект на доклад с изменения – Надявам се, че няма и да се стигне до изменения. В обяснителния меморандум съм откроила сферите, в които според мен са необходими изменения или е необходимо първоначалния проект, изготвен от Европейската комисия, да бъде усъвършенстван. Съвсем накратко, целта на това изменяване на регламента е държавите членки, е, които са понесли много тежко кризата, да е, се ползват от едно временно е, увеличаване, тъй нареченото надбавяне на финансирането на Европейския съюз. По линия на политиката за сближаване и нейните програми да има увеличаване на финансирането в контекста на съфинансиране без да се нарушава разпределението на средства за отделните държави членки през този период. Е, тази помощ ще бъде предложена на страните, е, които в момента получават е, съдействие Унгария, Румъния, Латвия, Португалия, Гърция и Ирландия. Те получават съдействие по програмата за макроекономическо подпомагане. И е, този акт ще бъде прият е, по е, обикновения законодателен ред. Искам да помоля Рудолф Нислер, е, директора, който отговаря за отдела в Генерална дирекция регионално развитие, който е изготвил проекта, да ни даде предварителна информация, а може би ще отговорите и на въпроси, които биха ви задали колегите за причините, поради които сте избрали едно или друго решение, а аз по-късно мога да се спра на сферите, в които ми се струва, че е необходимо да се измени действащи регламент. Сега господин Рудолф Нислер. Uh, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден на всички. Накратко ще се опитам да изложа същината на предложението. Първо, откъде идва то? Става въпрос за две заключения от заседания, едно от които е, е срещата на върха на през юни, на, съвета през юни, посочва се нуждата да се укрепят синергиите между европейските фондове и програмите за страните в механизъм за наблюдение. И после а, от юли изявление на държавните глави за еврозоната, което по-специално се съсредоточава върху положението в Гърция и а, се призовава а, за до временно увеличаване на подпомагането за Гърция, както и някои други страни. Комисията се опита да откликне на тези е, призиви на съвета и на 1 август излезе с предложение, което засягаше всичките структурни фондове. Значи, е, тук имаме е, фонда за сближаване, фонда за регионално развитие и социалния фонд. Има обаче и огледално предложение, което е подадено за фонда за развитие на селските райони, както и този за рибарството. Основната идея е да се предоставя подпомагане в изключителни случаи, в кризисна ситуация. То е насочено към онези е, страни, които имат проблеми с съфинансирането на действия, които се изпълняват по структурните фондове, като се облегчи задължението за а, собствено финансиране чрез а, допълнителни финансови инжекции. Също а, има идея а, да се подпомогне с 10% пункта процента на съфинансиране на страната. Включени са и страни в подобно положение, така че да се покрият е, и страни извън еврозоната. Това става по аналогичен начин на начина по който се осигурява подпомагане на страните в еврозоната чрез механизма за финансово стабилизиране. А за страните извън еврозоната се осигурява подпомагане чрез инструмента за финансова стабилност. Влизането на страни в подобна схема за подпомагане става след одобряването на страната за, по, за получаване на подобна помощ, като са поставени крайни срокове, когато а, а, ще имаме възстановяване на обичайните прагове по регламента. Подхода цели да бъде достатъчно упростен, така, щото да ни даде възможност да окажем явно въздействие чрез парични преводи, насочени към тези страни, които се нуждаят от това. Нямаме нужда да променяме разплащателния процес, така както той е уреден сега. Няма нужда да променяме нищо в установените си практики. Ще се осигури автоматично прилагане от момента на обявяването на една страна за пригодна за такава помощ с влизането на сила на регламента. Допълнителните плащания ще се превеждат заедно с обичайните плащания по а, нормалния процес. Държавите членки обаче трябва официално да поискат подпомагане по силата на този регламент. Комисията ще ползва това искане като основание. Когато казах явно въздействие, имах предвид, че искаме да насочим усилията си и към основните програми. Не, изключили сме тези, които са за сътрудничество между няколко държави членки, защото с това прекомерно биха се усложнили нещата. А често пъти а, не е голям дела на отделните държави членки при големи а, съместни проекти. Механизма работи като предварително а, изпреварващо се осигуряват плащания, които да покрият 10% собствено финансиране. Според прогнозите на комисията, за 2012 година няма да има нужда от допълнителни бюджетни кредити за плащания при влизане в сила на регламента. В предложението си комисията не предлага да се включи клауза за извеждане от действие, а, защото се взе решение, че а, ще се преценява за всяка страна по-отделно от страна на съвета, но имаше предложение е, и за извеждане от действие е, от страна на съвета. Има, това, което за сега има, е автоматичен крайен срок на действие. Има обаче клауза, която изисква а, ретроактивно прилагане, а, като целта тук е привлизане в сила на тия а, разпоредби. Държавата членка, която се ползва от програма за подпомагане и е подала молба за такова финансиране, може да получи допълнителното плащане – от периода на първата вноска, първото плащане, като по такъв начин ще можем да прехвърлим сериозни а, средства на съответните държави членки. Според нашите прогнози, допълнителните а, плащания трябва да се уредят с разпоредби, които а, да а, покрият всичките а, тези периоди, в това число а, и бюджета за 2012 година ще възлизат на 2 милиарда и 300 милиона евро. Това се основава на прогнози от отделните държави членки. Това включва а, предстоящите и вече извършените плащания. Разискванията в съвета се спряха на два много важни а, въпроса. А, за сега колегата ми може да ви а, даде по-обстойна информация по тия въпрос, а именно дали а, трябва да има а, ограничение на ретроактивното действие и евентуалното въвеждане на клауза за извеждане от а, действие. И второ, кои страни да имат право на такова подпомагане. Тоест, доколко страни отвъд двата механизма а, по решенията на съвета а, да имат право на подпомагане. Някои много важни, според нас, е, въпроси е, възникнаха по време на разискването в съвета. От една страна, комисията ще оценява исканията, молбите на държавите членки и е също и основанията, които заявяват държавите членки. Това обаче, което ние не можем да приемем е добавянето на отделна процедура, която да дава правото на страните да решава за отделни страни, доколко имат право на помощ по този механизъм. Смятаме, че решението на съвета да се включи една страна в списъка за това, за това подпомагане, само по себе си трябва да дава начало на правото да се ползва механизма. По такъв начин ще се избегнат закъснения в предоставянето на подкрепата по тази схема. Госпожо председател, ще направя всичко възможно да съм ви от полза. Призовавам за съдействие от ваша страна и за да можем по-бързо да приключим работата, но ние сме на разположение за допълнителна информация. Мисля, че директорът Пьотър Жубер, който е представител на председателството, би искал да внесе някои пояснения. Благодаря, госпожо председател искам да потвърдя, че за нас предложените изменения са много важни. Даваме им голям приоритет. Пет заседания сме провели по тези въпроси вече в съвета и сме съвсем близо до достигането на съгласие по тези две изменения. Не е лесно а, да се постигне съгласие по изменението, което спомена колегата от комисията току-що, но мисля, че е отбелязан голям напредък. Надяваме се скоро да приключим работата в работната група на съвета, така че да можем да представим резултатите от работите, работите си на заседания на Корепер през едните седмици. Рамона Манеско има думата. Благодаря, госпожо председател. Много внимателно слушах господин Нислер и смятам, че е много важно този доклад да бъде прият час по-скоро, за да може да се помогне на държавите членки, които най-силно пострадаха от кризата, за да имат финансова възможност да осъществяват проектите си. Такова решение свързано, разбира се, с съфинансиране от страна на съответния национален бюджет, може да се използва именно за реализиране на проекти, насочени към повишаване на нивото на економиката, на конкурентоспособността, на броя работни места и прочие. Това може да бъде и мярка за борба с безработицата в такива страни. Не по-малко важно е правителствата на тези страни да използват това финансово подпомагане максимално ефективно. Би било интересно Европейската комисия да ни каже, да проследи и да ни информира а, как са използвали парите държавите членки през 2010 година, от тези, които бяха подпомогнати тогава, понеже бяха силно пострадали от кризата. Ние се заехме с задачата да ги подпомагнем и разбира се, възнамеряваме да вземаме и по-нататъчни решения в тази посока, при условие обаче, че правителствата на подпомаганите държави осъзнават своята отговорност за максимално ефик... ефикасно използване на инструмента, който им се предлага. Интересно ми е да разбера, има ли вече някаква оценка. Това е важно за нас, за да бъдем сигурни, че усилията ни не са били на празни. Ян Албрехт. Yes, sure. I think that, uh, I have... Благодаря, госпожо председател. Имам няколко бележки и един въпрос. Естествено, подкрепям идеята за измененията. Това е едно политическо послание, което е много важно да правим сега. Имам обаче някои бележки. Първо, съвета трябва да си. Е, Европейския съвет трябва да си е, дава сметка, че с решението си от юни, че е, политиката за сближаване и инструментите е, са полезни днес за борба с кризата. Това трябва да е много ясно. Важно е да се употребяват и а, е, инструментите, трябва да бъдат достатъчно гъвкави и в бъдеще. Второ, трябва да е съвсем ясно доколко тези мерки са временни. Затова трябва много ясно да определим положението, при които, при които се прилага това. Това трябва да стане ясно и от регламента, защото не можем да. Не може да си позволим само да, да предприемаме мерки и нищо да не се променя и само да приемаме нови регламенти, защото не е имало резултат това, което сме направили въпроса. Какви ще са последиците? Защото всяко нещо нос, води последици след себе си. Имаме надбавките, допълнителното финансиране. Това ще доведе до нещо. До година, например. Например, може би ще доведе до по-малко проекти. Или по-малък дял на собствено финансиране, на съфинансиране. Защото, както няколко пъти подчертахте, е, това не са нови средства. Вземаме ги от бюджета за следващите години и ги наливаме сега. Това означава обаче, че ще има по-малко средства следващите години. какво знаем на този етап за последиците? По-малко проекти ли ще има по-нататък или просто сега имаме по- Изобщо дали ще се изпълняват по-малко проекти или просто ще има по-малък дял на съфинансиране. И един а, кратък въпрос. А, с това а, понятие клауза за извеждане от а, действие или sunset clause, не всички сме наясно, ако може да ни запознаете с това. Господин Янгораки със следващия оратор. Благодаря, господин, госпожо председател. На пръв поглед мярката помага на онези страни, които в момента попадат под ударите на кризата и търпят най-сериозните и проблеми. Но това е така само на пръв поглед, защото трябва да се вгледаме какво в действителност става в Гърсия. На първо място, ясно е, че те, всички такива програми участват някакси в кризата. Искам да кажа, че ако искаме да се борим с кризата, трябва да се вгледаме в съдържанието на програмите и да ги направим такива, че да преодоляват кризата, да не я засилват. А ние не правим това. На второ място, в конкретния случай на Гърция, когато стана известно намерението националното съфинансиране да бъде намалено. Също времено беше казано, че трябва да се осъществят економии от редица общностни програми, тъй като, както се изразяваха, средствата не са освоени по тях. А това ще бъде ли критерий и в бъдеще? Това е въпросът ми. На трето място, големите економии които се правят от съкръщаване на заплатите в държавния сектор, което някъде достига до 40%. Това се отнася и за служителите на економическото министерство, които всъщност отговарят за програмите по ИСПА и за освояването на структурните фондове. Не смятате ли, че ще има задълбочаване на проблема? Ако ще се съкрати голяма част от програмите, това означава, че онези, които са печелили от кризата, сега ще печелят още повече, защото ще има по-малко програми, но с повече пари. А голямата част от населението ще страда още повече. Благодаря. Thank you, Marie-Thérèse Sanchez-Schmidt. Благодаря, госпожо председател. Не искам отново да се спирам на тежестта на кризата, в която се намираме и е, която е, доста е, надхвърля средствата, които могат да бъдат потребени по структурните фондове, но ние сме длъжни да бъдем солидарни и за това ви благодаря за тази инициатива и за това, което ни казвате за разликата между средствата, които вече са освоени и средствата, които все още са необходими на Гърция този процент показва, че наистина трябва да се направи нещо допълнително. Е, необходима е и техническа помощ за бързо освояване на всички тези средства. Искам обаче да направя три бележки. Според мен инвестициите трябва категорично да се обърнат към бъдещето, ръст, конкурентоспособност, економическо преобразуване и заетост. Е, трябва не само да се потребява повече, но и да се потребява по-добре. Второ, смятам, че трябва е, да останем в логиката на съфинансирането. Дори съфинансирането да е минимално като размер, е, задължително е националните и регионалните органи да продължават да инвестират нещо в тези проекти. Имам обаче едно питане за списъка. Мисля, че днес той включва 6 страни. Какво ще стане, ако други страни изпаднат в тежко положение? Това става доста бързо. Условията се променят доста бързо. Какво ще стане, ако и други страни поискат такава помощ? Не се е, поставя под съмнение, че ако има увеличение на средствата, това увеличение ще се отрази и, както каза господин Албрехт, тази инициатива въобще какви последици ще има? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, приветствам решението да се предприемат тези мерки. Приветствам и това, че дялът на съфинансирането трябва да достигне до 90% в страните, които в момента търпят проблеми. Тук говорим за еврозоната. Но когато исках да задам въпрос на комисаря Хан, някои колеги реагираха – ако помните, господин Хан тогава каза, че вероятно ще се увеличат средствата, но самия той не посмя да говори за 90%. Аз съм съгласен. Такива мерки не могат да имат вечна валидност, те не могат да се превръщат в правило. Защото Европейският съюз всъщност не дава повече пари на тези страни и тези пари не идват от някъде другаде. Поправете ме ако греша. Просто делът на националните правителства се намалява. В крайна сметка излиза, че ще се осъществяват по-малко проекти. Но, от друга страна, това е израз на европейска солидарност в трудни времена. Надяваме се, че това ще доведе до скорошна стабилност и започване на известен растеж. Затова смятам предложението за разумно. времената са трудни и наистина трябва точно определени конкретни проекти да се подкрепят и то в страна, в която и преди това освояването на средствата по проектите е било проблем поради липса на собствен капитал. Поради кризата, не само поради кризата, а и поради неспособност. Е така. Познавам проблемите, повярвайте ми. Мерки като тази трябва да помогнат. Но ние трябва да следим какво се прави. Миналата година в комисията тук, както и в пленарната зала, много говорихме за прозрачността на европейските регионални фондове. Прозрачността е важна, за да бъдат ясни правилата на играта и това дали те се спазват. Гърция, както и всяка друга страна, която търпи, има проблеми, трябва да има отговорността да спазва правилата на играта респективно да осигурява високо качество на изпълнението на утвърдените проекти. Защото проблемите в Гърция са на всички нива. Веднага давам пример. Сградите, построени без разрешение, т.е. незаконните сгради, какво става с тях? Теоретически им се налага глоба, тези глоби не се плащат и сега с най-новото решение тези глоби са едва ли не опростени, толкова ниски станаха. Две трети от железопътния състав спря да се движи. Просто не можем да урязваме всичко навсякъде и да подкопаваме инфраструктурата, която е условия за растеж. Това, което ни е необходимо е прозрачност, знания, информация, умение да се управляват средствата. Страните, които закъсняват с реакциите си или изобщо не ре, успяват да реагират, наистина се нуждаят от помощ, за да могат да преодолеят проблемите на кризата. Трябва да се работи с тях, да се обменя информация с тях, но трябва и да се наблюдава напредъкът и начина по който се освояват средствата от фондовете. Съгласен съм, трябва ни повече Европа, за да гарантираме, че парите, които се инвестират или се упрощават, упрощават, за да може да се осъществи този или онзи проект, наистина не отиват на празно. От е, финансово-економическа гледна точка е също така важно да се следят паричните потоци. Проектите трябва да бъдат наблюдавани в крачка е, на всеки етап от изпълнението им и трябва да имаме критерии за оценка for saying this right now, but we have to be shorter because otherwise we will not make it. Извинявам се, че сега се намесвам, но трябва да се изказваме по-кратко. В противен случай няма да имаме време за всички изказвания. Госпожа Клева, благодаря, госпожо председател. И аз искам да приветствам това предложение. Много неща бяха казани, вече няма да ги повтарям, но една кратка бележка ще направя. Почти всички колеги говорят за последиците на проекта. Не сме съвсем сигурни какви последици е, ще има е, отпускането на сума от над 2 милиарда евро за бюджета за 2012 година. Очаквам е, отговори от комисията, защото всички ние се питаме, мислим за това. Никой в тази зала не би бил против подобно предложение да се помогне на страните, които особено тежко преживяват кризата. Благодаря. Томас Дойч. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, аз също подкрепям предложението, защото го смятам за много важно и полезно. Не бива да забравяме това, което спомена и нашата председателка. да се изразяваме кратко. С други думи, по принцип съм съгласен с преждеговорившите с колегата Улбрихт особено и за да бъда кратък, да откликна на апела на председателката, няма да повторя това, което той каза, но много се радвам да слушам такива мъдри мисли в залата. Имам обаче въпрос към а, представителя на съвета и друг въпрос към представителя на комисията. На фона на досегашната дискусия и след като са ми известни становищата на комисията и съвета, съм спокоен. Но стрем уши само в момента, в който представителя на съвета казва, че работната група вече пет пъти е заседавала в съвета и била много близо до е, резултата. Сега, ако в съвета се е, заседава пет пъти и все още говорим в бъдеще за резултата, т.е. той не е на лице, има известно е, противоречие. Може би съм параноичен, може би всички са прекалено единодушни и за това цели пет пъти са се събирали да се видят. Но сериозно Бих било интересно да получим информация за това тук. Аз съм за ускорена процедура. Но моля ви за сега ми отговорете, поради каква е причина след цели пет заседания в съвета все още няма резултат. Като по основния въпрос, например, ретроактивното действие, вече е постигнат консенсус. За какво толкова спорите, колеги в съвета? И вторият ми въпрос към комисията. Миналата седмица председателят Барозо а, спомена Гърция, конкретно Гърция, но не спомена имената на други държави, които търпят в момента последствията от кризата. Говореше най-общо за средства от кохезионните фондове, от фондовете за сближаване. И че е, се пренареждат представите за разпределението по тези фондове, но те първа съветът ще заседава. Сега питам, знаем ли нещо за новите предложения, новите представи на господин Барозо от миналата седмица? Защото според мен е нужно и то в спешен порядък да се разгледат новите предложения за пренареждане и то да се разгледат в един и същ контекст. Дякую, пани председкиня. as кратце. Благодаря, госпожо председател. Да, ще бъда съвсем кратък. По принцип съм съгласен с предложението, но съм леко сдържан, защото практиката и опитът ни учат, че когато се даряват пари, те не биват използвани достатъчно ефективно. Аз ще подкрепя предложението само при условие, че има ясни критерии за контрол, ясни критерии за упростяване на процеса, така че да се гарантира ефективност, растеж и развитие. Благодаря. Сега, ако обичате комисията и съвета, по същество да отговорите и съвсем кратко, доколкото е възможно. Заповядайте. Благодаря. В телеграфен стил ще отговоря госпожа Манеско. Зададе въпрос за последния пакет за борба с кризата и до какви последици е довел той. Аз е, спомням си, че във вашата комисия е, разгледахме доклад, който ние написахме по този въпрос. Спомняте си разнообразните мерки от е, финансово и друго естество бяха те дадохме информация за това какво са свършили държавите членки с авансовите, допълнителните авансови плащания, които са получили. Ян Албрехт каза, че политиката за сближаване може да бъде полезен инструмент за излизане от кризата. Мисля, че това е нещо, което вече сме доказали. И в момента механизма, инструмента ще бъде подложен на второ изпитване. В бъдещето, мисля, че предварително трябва да има разпоредби в регламента, които да дават възможност за въвеждане на мерки при извънредни случаи това сме го включили в текста, който ще получите утре. прав сте, като казвате, че е, сега е, осигуряваме по-висок дял на европейско финансиране за сметка на по-низкия е, национално финансиране. Това, това ще доведе до е, по-малък брой проекти, може би, но за нас приоритета е, е да укрепим тези проекти, които вече са в процес на изпълнение, да осигурим тяхното изпълнение. И също така да облегчим а, а, задължението за а, национално финансиране за държавите членки. Става въпрос за средства, които а, в момента не могат да се предадат от а, държавните хазни да се привлече от другаде капитал за тези цели. Клаузата за извеждане от действие е свързана с това а, дали трябва да а, се уреди крайна дата, крайен срок за а, прилож... прилагане на механизма в общ план. И тази дата да е различна или вместо крайните дати, които се уреждат в отделните решения на съвета по този въпрос. Следващите два въпроса ще разгледам заедно. Тези действия а, са в допълнение към другите действия, които предприемаме заедно с страните. Така че да оползотворим всички възможности. Например, препрограмирането. В момента преразглеждаме оперативната програма за Гърция. Оперативните програми на Гърция. Например, а, а това включва и преместването на дейности в тези програми. Това е важно в е, контекста на драматичната ситуация в Гърция, нивото на безработица, което скочи през последния месец е много сериозно. И най-вече положението на малките и средните предприятия. Така че препрограмирането и укрепването на а, такива действия като например подкрепата на малките и средните предприятия в Гърция, са от огромно значение. Необходимо е да се свършат и те е, се правят чрез преразглеждането на програмите. А това, за което иначе сега говорим днес, идва в допълнение към тези е, рутинни действия. Госпожа е, Санчес Смит попита какво ще стане, ако и други страни имат право на такова подпомагане. В нашия текст пише, че е, критериите за допустимост е, позволяват това. ако други страни влязат е, в механизма на Европейския съюз, те също ще имат право на такова подпомагане. Но а тук, както и при клаузата за извеждане от а, действие, ако ограничите действието до 2012 или 2013, ще бъде ограничен и броят на страните, които могат да се възползват от това. След това въпроса за а, въздействието върху бюджета. А, няма нужда от привличане на допълнителни средства. Използваме средствата от политиката за сближаване. Просто ще бъдат изплащани по-рано тези средства. Нещо като авансови плащания. И както каза Яна те по-нататък ще се е, урегулира съотношението на съфинансирането. Първоначално ще има по-малък дял. След това обаче нещата се възстановяват и стигат до максималното ниво на национално финансиране. Например, т.е. 85% в или 50% в зависимост от статута на страната по политиката за сближаване. Но за да се е, компенсират е, е, нещата, първоначално ако падне е, нивото на национално е, финансиране, след това в последствие може да бъде по-високо, отколкото сега разписаното максимално допустимо. Последният въпрос, е, който бе зададен от господин е, Дойч във връзка с изявлението на господин Барозо. Мисля, че всички си даваме сметка, че кризата не е приключила и разглеждаме всички възможности за предоставяне на подкрепа. към този момент. Е, това е което имам да кажа за сега. Благодаря ви. Разбирам, че госпожа Манеско иска да се върне на въпроса си но може ли да го направите съвсем бързо, ако обичате? Благодаря, наистина ще бъда съвсем кратка. Искам да припомня на господин Нислер, че и аз бях на обсъждането в комисията и изразих известна известно недоволство от анализа, защото той се крепеше само на числа, подадени от националните правителства. И още тогава попитах само на тези числа ли разчитаме. Господин Исър тогава каза, да, за съжаление това е всичко, с което разполагаме до момента. Не смятам обаче, че трябва да се самозалъгваме защото а, рискуваме да не стигнем до правилния, доверния резултат. Опитът сочи, че онова, което подават като информация правителствата, често не отговаря на действителността. Така че а, призовавам комисията да а, предприеме реална оценка. Рудолф, ако искате да отговорите труден въпрос, госпожо Малеско. Както знаете, ние сме в политика, която подлежи на съвместно управление, когато говорим за е, настоящата политика. Там е, трябва да се опират решенията на доверие и на прозрачност. Е, с оглед на предоставените данни работим. Както знаете, има доста вградени в системата изисквания за подаване на отчети от държавите членки, за даване на информация на комисията. Тя ни помага да преценим ситуацията в съответната държава членка. Това означава, че за да преценим по-нататъчното развитие, ние се опираме по необходимост от данните, които държавите членки ни подават с отчетите си за изпълнение. Председателят? Не, всъщност само една последна дума. Носим обща отговорност за оценка на отражението на политиката за сближаване но както знаете, това се извършва при определена периодичност. И също така се правят и оценки по конкретни въпроси, тематично или глобално. Благодаря сега представител на съвета. Благодаря. Искам да кажа нещо по въпроса за петте заседания. Занимахме се с подробности. Мога да посоча поне четири основни области, е, по които са провеждани разисквания. Първата сфера е отражението на проекта върху бюджета или последиците, които този проект е, ще има върху бюджета. Тук сме говорили за клаузите за извеждане от действие, както и за обратното действие. Друг въпрос, който сме е, разисквали е, е ролята на комисията в процесите. Комисията предлага автоматичност при отпускането на средствата. Това също бе обсъждано. Друга сфера, която се очерта в работната група на съвета и по която водихме разисквания, засягаше е, е, юридическите способи, чрез които да се гарантира, че парите ще се използват за стимулиране на растежа и заетостта. И е, четвъртата сфера, основна сфера, с която проведохме разисквания, бе свързана с обосновката на реалната необходимост от такива средства в съответните страни. Това бяха основните теми, по които съветът е водил разисквания. Председателят, благодаря много и аз трябва да кажа няколко думи като докладчик. Искам да ви съобщя, че след всички срещи, които проведох и с представители на съвета, и с представители на комисията, и след първата среща с докладчиците в Сянка вчера, подготвям изменения, свързани с тези четири сфери. Въпросът за ретроактивността, съчетан с въпроса за клаузата за извеждане от действие, е такъв, който изисква да намерим възможно най-доброто решение. Не сме говорили за това тук, но се говори за това колко пари ще бъдат пренасочени, ако такива клаузи бъдат добавени. Вторият въпрос, по който работих е как държавите членки ще участват в процеса, каква ще бъде степента на автоматизъм, дали е, не е добре да има частична автоматичност, е, да съществува и решение, при което да се сведе до е, минимум административната обремененост е, на комисията. Третият въпрос, третата тема е, бе свързана с бюрократичните аспекти на контрола и отчитането. Е, ще се опитам да ви убедя, че трябва да използваме вече съществуващия механизъм за стратегическо отчитане. Това всъщност са трите основни теми, е, към които ще бъдат насочени измененията. Сега, 14 е, октомври е срокът за внасене на изменения. Е, каза на, координат, на докладчиците Сянка, че може да се наложи още една среща следващата седмица, ако това е необходимо. Следващата точка от дневния е, ред. Е, нямаме време, но ще забавим с точката след това. С 10 на 15 минути, за което се извинявам, има нужда от поне половин час. Е, изменение на регламента на съвета по отношение на възстановимата помощ и финансовия инженеринг. Тук също има проект за изменяване. Вместо да се повтарям, ще помоля Рудолф Нислер да вземе отношение, но максимално бързо, вместо да се изказваме по-отделно и аз и той. Благодаря много, госпожо председател. Това е проект е, със съвсем различен характер – е, напълно технически характер. Казвам го предварително. Идеята е, дойде от констатация на Европейската сметна палата в смисъл, че някои държави членки извършват е, и осъществяват мерки за е, револвираща подкрепа в настоящия програмен период а тези мерки не съответстват от техническа гледна точка на член 44. Нито за фондове за инвестиции се говори, нито за фондове за строителство. Тези мерки могат да бъдат успорени. Съществува такава възможност, такъв риск. Това е констатацията на Сметната палата. Ние е, от комисията с съответните държави членки направихме анкетно проучване. Опитахме се да видим какво всъщност са правили държавите членки в това отношение и ангажирахме нашите юристи за да видим какво точно позволява регламентът и кои действия на държавите членки могат да се окажат извън приложното му поле. Има доста действия, предприяти от държавите членки, които са последица, последващи спрямо това, което ние сме правили преди 2007 година. Някои от тези предварителни действия датират от 1994 година и те са напълно законни по тогава действащия регламент. Значи, в случая говорим почти изключително за тъй наречени стари държави членки. И те са изпаднали в сегашното положение, защото новият регламент не забранява изрично старите действия, старите мерки, но не ги възпроизвежда изрично и не ги цитира изрично. Така е, те са сметнали, че щом като не са забранени изрично, могат да продължат да ги извършват и в бъдеще. Така че установили сме тази празнота в нашия регламент. Тези действия, тези мерки на държавите членки е, не са забранени изрично, но няма пък изрична норма, която е, да позволява на държавите членки да използват върнатите средства. За това става дума. И така, какво възнамеряваме е, да предприемем? Е, да изменим регламента, е, като дадем на държавите членки възможност да прилагат корективни мерки. Така ще създадем атмосфера на правна сигурност и държавите членки ще могат да продължат да предприемат мерките, които е, напълно съответстват на така добрите примери от практиката, които са установени и признати в по-ранния период. Ние не искаме на този етап да разобеждаваме държавите членки и да ги караме да спират действията си. Защото в крайна сметка идеята е да се използват европейски средства за постигане най-добри резултати. А тези мерки, които държавите членки са предприели, имайки предвид старата нормативна уредба, дават добри резултати. Затова не искаме да ги разобеждаваме. Основното предложение тук е свързано с преодоляването на този юридически недостатък, тази правна празнота, която констатирахме. След това решихме в същия контекст да добавим и няколко уточнения, няколко разяснения в текста на самия регламент. За е, финансовия инженеринг и за други е, подобни е, механизми се наблюдава в различните държави членки различно тълкуване. За това решихме да въведем необходимите уточнения в текста на регламента. Освен това, решихме да добавим и няколко разпоредби, с които, за които постигнахме съгласие с държавите членки на доброволна основа. И е, е, тук става дума за отчитане, е, използването на финансовите инструменти в действащия регламент. Има разпоредби за това как е, да бъдат създавани и как да се е, използват е, самите финансови инструменти, но това използване доста надхвърли нашите очаквания. И а, понеже не е предвидено задължение за отчитане, а, при нас се стигна до недостиг на информация как всъщност се развиват инициативите. Това беше централен момент в нашата дискусия с Европейската сметна палата. Така че предлож... предлагаме в момента, това е идеята ни, да се добави доброволно отчитане – доколкото няма задължение за отчитане, за докладване по регламента. Също така, във връзка а, с изготвянето на годишните декларации за уверения, предлагаме държавите членки да а, дават информация а, при нормалните процеси на разплащане за всички плащания по финансовите инструменти, е, както и за е, еднократните плащания по е, системите за държавни помощи. Целта е счетоводните служители, служителите счетоводители в Европейската комисия да могат да изготвят добре счетоводните си документи. Целта също е да се обособи категорията плащания, които се определят като авансирани разходи, авансово извършени разходи. Тази информация до сега не е постъпвала при нас. На следващо място предлагаме да бъде гарантирана гарантирано бързо извършване на плащанията към посредниците и към крайните получатели. Предлагаме норма, с която ще предвидим средствата да не стоят във фондовете повече от две години. Знаем, че на този етап е трудно а, да се е, възприеме това предложение, защото тези механизми вече работят и ние изпълняваме мерките по тях. Има също и договорености между органите за управление и управителите на фондовете, а, е, респективно посредниците – Това е, също се чу и по време на дискусиите в съвета. Правната служба е, на съвета, например, пък направи е, коментар, че подобна норма може да създаде доста неприятности от гледна точка на правни последици. Но трябва да кажа по този конкретен въпрос за две годишния срок, че е, в съвета дискусията с държавите членки бе много градивна. Доколкото всички държави членки е, признават, е, че идеята е основателна. Затова бе постигнато съгласие бъдещи норми за финансовите инструменти да бъдат възприяти подобни критерии. Така че дори ако смятаме, че сега, след като сме изслушали държавите членки и е, така е, опасенията от е, юридическо естество, е, е редно да оттеглим първоначалната си идея, тя ще остане за следващия програмен период и комисията ще направи специална декларация в смисъл, че този въпрос в бъдещия пакет за структурните фондове да бъде договорен и да бъде решен. Какви заключения можем да направим от е, преговорите, които протекоха в съвета? Дискусията бе наистина конструктивна. Направихме някои технически е, уточнения в текста, за да сме сигурни, че е, дърпаме точно онази струна, която ни е необходима. И е, в тази връзка въведохме е, тази нова категория, подлежаща на възстановяване помощ. Repayable Assistance. Внесохме някои корекции, е, като приведохме в е, съответствие е, отчета за разходите и задълженията за отчитане, е, тъй като нашите е, колеги, е, в, е, които се занимават с бюджета, се нуждаеха от така известно облегчение, облегчаване на работата им. Комисията също е съгласна, че ако сега държавите членки са длъжни да дават веднъж годишно задължителен отчет за състоянието на финансовия инструмент, то а, и комисията а, е редно да прави синтез и а, да го обнародва. А, синтез на всичко, което държавите членки а, са ни подали като информация, това ще ни позволи да постигнем пълна прозрачност. А, за това доколко ефективни са действията на държавите членки в рамките на тези механизми. Госпожо председател, аз видях проекта на доклад, който сте внесли. Видях какви изменения се предлагат. Сега тук споделям първата си реакция. Повечето от тези изменения категорично проистичат от много добро разбиране на основните въпроси, разисквани в работната група в съвета. И аз смятам, че ще се умеем да намерим начин да работим и в бъдеще. Мога само да ви уверя, че ще бъда на ваше разположение за по-нататъчна информация. Готов съм да дойда на всяко заседание, на което предложите, за да постигнем по-нататъчен напредък, но това, което вие предлагате, категорично изглежда много уместно, много подходящо. Председателят, благодаря Елизабет Шредер. Ähm, благодаря. Тези изменения сме ги обсъждали достатъчно дълго. Госпожа Хюбнер вече каза като докладчик, че и в по-тесен кръг в присъствието на докладващите в Сянка сме обсъждали нещата и всички сме единодушни, че трябва мярката да се приеме час по-скоро. Лично аз смятам, че техническо търговската адаптация трябва да стане наистина много бързо. Това е важно за, хора, за онези, които в момента се занимават с револвиращи фондове. Не по-малко важно е съответната информация да бъде подадена на комисията. Същевременно не бива да се пречи на действието на инструмента, защото знаете, че има различни тълкувания на това как трябва да се прилага инструмента в държавите членки. Някои смятат, че проблемът е огромен, а всъщност единственото, което се иска е да се знае къде отиват паричните потоци, да бъдат следени. Така че имам а, съвършенно конкретни въпроси в това отношение, защото за мен е важно нещата да станат бързо, но от друга страна не искам да се накърняват европейските интереси, да се накърнява европейския бюджет и да не ставаме обект на сметната палата с, да не навредя, навреждаме на идеята за револвиращите фондове. Така, от една страна разбирам, че комисията би желала срок от две години, обаче това явно не е възможно. След това обаче представителят на комисията каза, че ако отчитането и докладването, че ако е необходимо, начина по който стават отчитането и докладването могат да се променят. Сега, в самия си доклад госпожа Хюбнер дава предложения за силно упростяване. Достатъчни ли са нашите предложения или има още нещо, което е важно да се реши, за да може кръгът парламент, сметна палата и съвет и комисия да работи добре? Така. Да питам направо в прав текст. Комисията доволна ли е от нашето предложение за изменение? Достатъчно, достатъчен ли е обхватът на информацията, който предлагаме? Смятате ли, че съветът ще приеме това предложение? За мен са важни две неща. Трябва да знаем къде отиват парите, т.е. у коя институция се намират европейските публични средства и кой и как ги харчи за да можем да докажем във всеки момент какъв е делът на Европейския парламент. Смятам, че това е а, нивото, на което ста, трябва да стават нещата. Като разбира се, трябва да се внимава да не се раздува бюрокрацията. Тук става дума за фонд, предназначен за малки проекти, да не забравяме. Финансови инженеринг е предназначен за малки проекти. И последен въпрос, нещо, което въобще не разбирам. Защо по отношение на 44А, член 44А, не прилага, не, не включва членовете 7 и 14 на съществуващия регламент. Защото аз смятам, че разпоредбите трябва да се отнасят и за онези проекти, които ще се финансират с този финансов инструмент. Не смятаме, че, не, не смятаме не, че не прилагането на седми член трябва специално да се споменава. Трябва да се заличи. Благодаря, госпожо председател. Искам да добавя нещо. Искам да спра вниманието ви на момента с навременното осъществяване на економии и начина по който става освояването на средствата от държавите членки, особено от тези държави членки, които не успяват на време, своевременно да освоят средствата, просто защото имат процедур, процедурни проблеми. Често именно поради това се стига до голямо забавяне особено когато говорим за възстанови, възстановимите плащания, възмездните плащания. С задоволство констатирам, че се предвижда оказването на финансова помощ при управлението, както при управлението на средствата, които се използват. Ако не е възможно в рамките на две годишния период, е, който е предвиден да се освоят средствата, да се поискат не изразходваните, не освоените средства, просто е, се съкръщават. Това е много важна стъпка, но за да работи тя, трябва да осигурим и други сериозни мерки, например във връзка с прозрачността, която госпожа Шройдер спомена, а и аз споменах по повод предишната точка от дневния ред. Данните от оценките трябва да се публикуват. Говоря за данните, които така или иначе държавите членки изпращат на комисията. Освен това би трябвало да има редовни доклади за напредъка, включително и междинни такива, преди приключването на проектите. Това би било много важна крачка към създаване на добра система за наблюдение, за мониторинг и то без кой знае каква бюрокрация защото комисията така или иначе получава данни от държавите членки, така че може да предостави информация за това, кой докъде е стигнал, кой закъснява, кой се справя добре и така нататък. Thank you very much. And Moitza Kleva, I hope you will be as short as before. I am. I am. I'm always short. Thank you. I'm known to be short. Благодаря. поведете отново, госпожа Клева. Надявам се, че пак накратко ще се изкажете. Да, благодаря ви за това продължение. Много интересно ми беше това, което комисията поясни. Надявам се процесът да премине много гладко и безпрепятствено. Отчитането, ползването и е, прилагането изобщо на такива инструменти, мисля, че може да се почини на вече съществуващите схеми. Това е въпросът, който искам да задам. Благодаря. Благодаря. Пак ще дадем думата на комисията, след това на съвета. Комисията първо, заповядайте. Благодаря. Първо по въпроса за двете години. Когато предложихме този срок, си давахме сметка, че това е костелив орех. Това бе един въпрос, който възникваше в, в нашите е, разговори с, с Сметната палата, когато обсъждахме констатациите им. Това, че е, средствата трябва по-бързо да се е, превеждат в контекста на разработването на нови финансови инструменти или така наречен финансов инженеринг. А, тъй като бе а, е, установено, че твърде бавно се предават средствата. Но при първите опити да се въведат подобни инструменти, е, най-вече в страни, които няма такъв опит до тогава, а, е, видяхме, че именно това е причината за забавянето. В общ план обаче установихме, че това не би трябвало да бъде проблем, а трябва да има планиране на плащанията а, към такива фондове, което да съвпада с средствата, които се използват за пускане на пазара на финансови а, продукти. Нещо, което а, беше отразено в а, разговорите с държавите членки е, че забавянията е, могат да опоручат е, по-нататъчните действия. Най-вече, понеже е, тези, които управляват фондовете, са в някакви договорни отношения. Това е нещо, на което обръщаме внимание и правим всичко възможно, всичко възможно да се избегнат подобни положения всичко, което би могло да опоручи процеса нататък. От чисто правна гледна точка а, мога да ви кажа следното. Правната служба сподели, че има, а, не, има тревоги свързани с правната сигурност а, за партньорите а, по тези операции. За това комисията оттегли първоначалното си предложение, но при условие, както казах, е, че е, сме сигурни, че през следващия програмен период ще разполагаме с подобни разпоредби, за да се осигури е, необходимата е, дисциплина при предаването на е, средствата. Госпожа Шрьодер е, каза нещо за упростяване на е, процеса на докладване, отчитане. Това, което а, проистича като резултат или може да проистече като резултат от дискусиите е, е действително известно упростяване на предложението. Най-вече защото тогава, когато се предоставя допълнителна информация във връзка с а, процеса на плащания, на плащане, комисия, комисията ще може да се здобие с информацията, която е необходима за счетоводни цели. За да се оцени онази част от плащанията, които са предварителни плащания, вече няма да се налага да получаваме тази информация от обобщените отчети това ще ни даде възможност да опростим процеса. При е, обичайните плащания е, времето е, и сроковете вече не играят роля, защото това ще става с постъпването на всяко плащане или отправянето на всяко плащане. Смятаме, че това е особено ефективна практика, която трябва да се включи и в процеса на отчитане. комисията прие, че възосновата на на докладите, които са постъпили към средата на годината, ще се е, разписва обобщен отчет на 4 октомври, възоснова на това, което е подадено от държавите, държавите членки. Това ще е едно резюме на а, полученото вече от държавите членки чрез е, практиката на доброволното отчитане. Така че първият обобщен отчет ще излезе е, другия, метък, другия месец и е, възнамеряваме и по-нататък да продължим действаме така. Господа, госпожа Шрьодър попита също защо тук са включени тия а, разпоредби за неприлагането на 39 ти член. Във връзка с финансовите инструменти. Ние сме включили тази разпоредба за по-голяма яснота. Преди имаше тълкователни бележки, с които държавите членки са запознати. Става въпрос за големи проекти, проекти за привличане на средства и устойчивост. когато се говори за финансовите инструменти, е ясно, че тези е, разпоредби не са приложими. Защо? Защото когато се работи с фондове, фонда не се счита за мащабен проект или голям проект, по същия начин а той няма същия статут като безвъзмезната помощ, която получава едно предприятие. После въпроса за продължителността или устойчивостта възниква тогава, когато имаме преместване на дейностите на едно предприятие от, едно, от една страна в друга. Та, логиката мисля, че е ясно финансовите инструменти е, няма как да са в приложното поле на тия разпоредби. На господин Тримополос мисля, че отговорих на въпроса за е, отчитането. Ние сме приели, е, че ще изготвяме обобщен доклад на базата на отчетите на държавите членки. Председателката, а благодаря преди да дам а, думата на съвета. И аз искам да кажа, че в бъдеще, след като сме е, приели този двугодишен срок и приключи разпределението, трябва да има а, много ясни норми за повторното сертифициране на средствата. Това за сега го нямаше в уредбата и затова съм съгласна, че двугодишният срок не бива да заляга в регламента. Съвета има думата. Благодаря. Няма да повтарям това, което вече каза представителя на комисията. Единствено мога да потвърдя това, което каза Рудолф Нислер. И в общи линии това, което виждам в проекто доклада, изготвен от Комисията по регионално развитие, е, че е, вашето мислене е, е доста сходно на нашето в съвета. Благодаря ви. Колеги, с това искам да закрия разискването по тази точка. 14 октомври е крайния срок за внасяне на, на предложения за изменения. Комисията и съвета също поеха ангажимент да окажат съдействие, ако има нужда от пояснения на срещите на докладчиците. Благодаря ви за участието в разискването. Сега ще преминем към следващата точка, макар и вече да разполагаме с малко по-малко време. Това е едно от е, основните проучвания, едно от най-важните проучвания, които сме предприемали. То е свързано с бъдещата политика. Приветствам е, Джон Бахтлер и Карлос Мендес. Е, другата колега, доколкото разбирам, не е тук. Давам сега думата на Джон Бахтлер да говори по следващата точка. Uh, Добър ден, госпожо председател. Уважаеми членове на Комисията по регионално развитие, благодаря ви за поканата да ви запозная с нашия доклад. Казвам се Джон Бахтлер. Вляво от мен седи колегата ми Карлос Мендес. И двамата сме от Центъра за изследване на европейски политики – много се радвам, че ще ви запозная с това проучване, което е, бе проведено съвместно с още един колега и е, екип от експерти от различни страни. Ще говоря по-специално за бъдещето на политиката за сближаване, нейната структура, бюджет, а пък Карлос Мендес ще се съсредоточи а, върху материалната част на политиката. Както знаете, докладът е много подробен, а тъй, че ще се занимаем с основните му глави. Тези най-вече, по които е най-вероятно да се водят разгорещени дебати в бъдеще. как бе организирано проучването. То се основаваше на анализ на политиките. Опитахме се да оценим предимствата и недостатъците на различните варианти за политики, за да разберем какви ценности лежат в основата им. Основава се на системен преглед на научната литература, както и политиките, така и е също на резултатите, бюджетните резултати от някои прокарвани до сега политики. Знаеме, че има недостатъци в доклада. Той бе изготвен през август тази година, преди да се разпространят проектите за регламенти в тая област но на екрана виждате е, темите, които разгледахме по време на е, е проучването. Става въпрос е, целите на политиките, териториалното изменение, стратегическото измерение. Нарича се е, идеи и възможности или идеи и варианти доклада по отношение на идеите или концепциите се водят много спорове за това какво е предназначението на политиката. Едно, единия поглед на нещата е, че това е един механизъм за преразпределение, което служи на чисто бюджетно, бюджетни цели. От друга страна се твърди, че основната цел на политиката е да разпространява средствата, т.е. Е, да има по-явно териториално а, измерение. Също се говори за политиката в рамките на стратегията за 2020 година и там има доста несъгласие по отношение на равновесието между териториалния и секторния подход от една страна и баланса между централизираното и децентрализираното управление. В доклада сме начертали различни рамки или подходи към анализа и изводи за това как да се развива политиката за сближаване. Отгоре е, имаме териториален контрактуализъм, там политиката за сближаване е основният двигател за а, изпълнение на а, стратегията Европа 2020. Отдолу пък имаме териториален експери... експериментализъм, а там по-ясно са представени интересите на местно ниво. Там подходът е по-скоро отдолу нагоре, за разлика от а, първия подход, който казах, отгоре надолу. Отясно пък виждате антитезата на териториалния подход, а именно а, секторното измерение или секторната гледна точка. Имаме секторен функционализъм, което е а, подход отгоре надолу за изпълнение на а, стратегията за 2020. Това е един подход, който бе залегнал, например, в доклада за развитието на Световната банка преди няколко години. Пък в, от секторните подходи, този, който върви отдолу нагоре, е секторната координация. Няма да навлизам повече в подробности, просто това са различните гледни точки за предназначението на политиката за сближаване и как тя следва да бъде обвързана с стратегията за 2020. Преминаваме към организацията на политиката. една от целите на доклада беше да подпомогне разискването, общественото разискване на предложенията на комисията за допустимостта и финансирането на регионите. Това е нещо, което трудно се подава на оценка в момента, защото не разполагаме с необходимите данни и отправни точки на които се градят предложенията на комисията. Това е обаче, което знаем за сега от, от е, съобщението за бюджета до 2020 година, виждаме, че организацията и е, картата на политиката за сближаване ще се развива в следните посоки. От една страна, дефиницията на конвергентните райони ще остане същата, въпреки променения брой а, страни. След това а, сегашните положения, които съществуват за а, излизане от а, приложното поле и влизане в приложното поле, а, ще се а, промени. А, региони, които а, с са били е, е, в критериите за допустимост през 2007-2013. Е, ще останат в обхвата, но ще включва и други райони, чието БВП е между 75 и 90 процента. По-нататъчните критерии най-вероятно ще се основават на средните стоености за 27-те държави членки, а не 25-те. Въз основа на данни от 2008-2010 около девет страни ще е, имат право на подпомагане по, е, политики, по политиката за, е, про, за е, сближаване. Това са 12-те по е, стари членки, без някои като Гърция и Кипър. Необходими са ни по-нови данни, средни за БВП, за да имаме по-надежна информация, но а, сме използвали национална статистика за 2009 година. Ще се намали обхватът на конвергентните райони и то значително, това ще промени сериозно картата на, районите, на допустимите райони. По-слабо развитите райони, както ще се наричат, може би, като изражение в население ще паднат от 32% до 28% и е, като брой страни от 16, е, от 18 на 16 брой страни, като е, Малта и Германия ще излязат от бройката, която сега, в която, която е, в момента имаме. Реалните в преход ще променят разпределението на, под... ще променят разпределението на а, подпомагането. Под а, райони в прекод а, имаме предвид а, такива, които в момента са конвергентни райони, а, но няма да бъдат в следващия период. Така че те ще имат право на новата категория подпомагане. Това е около 35 милиона от населението на Европейския съюз, най-вече в Германия, Испания и Полша. Тая категория е от значение и за Словения и Гърция. Тази категория на районите в преход ще включва и други райони обаче, чието БВП е, на глава от населението е между 75 и 90% спрямо средното за Европейския съюз. Около 44 милиона а, са жителите в тези райони. Около 9% от общото население. Те са а, разпределени между Белгия, Гърция, Франция и Великобритания и са сред 16-те държави членки Европейския съюз на 16-те. Много от тях са в Франция и Великобритания. Това са райони, в които никога не е, не е имало а, съществено подпомагане за сближаване. И накрая по развитите райони, тези, които няма да имат право на а, подпомагане за сближаване или а, не са райони в преход, те си остават горе-долу същите. И са най-вече сред 15-те. Шест страни Дания, Ирландия, Кипър, Люксембург, Холандия и Швеция са изцяло в тази категория на по-развитите райони. Много по-обстойна информация има естествено в самия доклад, но това са основните моменти по отношение на допустимостта. По въпроса за разпределението на финансовите средства или как ще се разпределят парите – Трябваше на този екран да излиза една таблица, която обаче поради някакви технически причини не излиза. Но нека да ви запозная в общи линии как стоят нещата. Предложението на комисията предвижда разпределението на около 336 милиарда. Това е намаляване с около 5% от всичките средства за политиката за сближаване. Две основни пера на политиката са тези, които подлежат на сближаване и в преход. Бюджетните кредити за поети ангажименти ще отпадат за конвергентните райони с почти една пета. За категорията в преход обаче ще нараснат тези кредити с почти 50% с една пета за най-развитите райони. Тези промени в разпределението на средствата обаче отчасти отразяват и промяната в, промяна, промяната в статута. Нека да видим на глава от населението какво е разпределението сега. Има различни закономерности там за населението в районите, които все още имат право на подпомагане за сближаване. Има повишаване на дела подпомагане на глава от населението. Същото въжи и за районите, които имат право на помощ от фонда за сближаване. Но за районите в преход, новата категория, делът на глава от населението пада сериозно от около 100 евро на глава от населението до около 70 евро през новия период. Интензивност, интензитета на разпределените средства в най-развитите райони ще е обаче много по-високо през следващия период. Какви ще са е, последиците от предложението за механизмите за разпределение на финансови средства? Става въпрос най-вече за явните промени е, в е, таваните за освояемост, за освояване. 2,5% от брутния национален доход. Това е, съществен, това е различно. Има съществена разлика а, между това и тавана от сегашния период. А, поставянето на горна граница а, ще може да се прилага само за една година или на базата на ББ за една година, а не на базата на прогнози за растеж. Също не е ясно дали е, ще има изискване е, за разделение една втора или една трета между структурните фондове и фонда за сближаване за Европейския съюз на 12-те. И също не се знае как ще се изчисляват е, дяловете, които ще се разпределят на районите в преход. Има буферни механизми, осигурени за районите, които сега са конвер... конвергентни, но ще променят статута си. Около две трети от всичките разпределени средства за новата категория в преход ще се преместят в старите конвергентни райони и една трета ще остане в ръцете на тези, които са в преход. Набързо сега основните въпроси или проблеми, които възникват при изчисляването. Трябва да се спомене също и какви ще са очертанията на дебатите, които ще се водят през едните месеци до година или година. Националните позиции все още не са а, ясно формулирани, но това, което се вижда в, а, вече в някои становища, е, че ще има а, спорове по отношение на общата сума, финансиране за политиката а, за сближаване. Дебатите често пъти се е, съсредоточават именно на това, как е, ще е организирано е, разпределението, но е, много често се говори специално за политиката за сближаване, колко средства трябва да се влеят в нея. Някои държави членки твърдят, че тя трябва да отпадне изобщо. После критериите за допустимост, определяне на статута. Някои а, държави членки твърдят, че всички, държави, всички държави членки трябва да имат право, а други пък твърдят, че най-богатите страни трябва да се оттеглят от това подпомагане. Новата междинна категория също е обект на спорове. Определено тя се радва на подкрепа от страна на някои държави членки, но има някои, които твърдо се противопоставят на въвеждането на категорията на райони в преход с съпътстващите произволни очертания като дял от БВП, е, предпочитат по-скоро да остане сегашното положение с влизането и излизането от допустимост. После дяловете от финансовия пакет е, за Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие от една страна, от друга страна фонда за сближаване. Някой държа... Всяка държава членка, която се е произнесла до сега по този въпрос, отхвърля идеята за промяната в разпределението. И последното нещо, което а, трябва да спомена е създаването на общо европейски инструмент а, за политиката за сближаване. Отрицателна бе реакцията на редица райони, както и на някои държави членки, които се боят, че това ще доведе до централизиране и по-секторен по-секторно естество на бъдещата политика. Това е, що се отнася до бюджетните аспекти. Сега ще дам думата на Карлос Мендес, който ще ви запознае с основните моменти е по същество в бъдещата политика. Благодаря ви. Благодаря. Добър ден на всички. Добър ден, госпожо председател, почитаеми евродепутати. Искам да ви запозная с някои от основните теми, свързани с политическите измерения на реформата. Естествено, тук имаме множество цели, териториални, социални измерения, економически измерения, свързани с по-общите цели за развитие на Европейския съюз и е, с намеренията тази политика да бъде използвана като механизъм за и лост за преодоляване на е, кризата. Е, тези е, цели е, бяха предмет на известна критика в литературата, както от терминологичен порядък, така и от към така, намеренията, които ги подхранват. Естествено, политиката има множество измерения. По природата си и много национални и регионални политики имат аналогични цели, множество цели, снопове от цели. Основните послания, които бихме искали да излъчим е, че е, има място за изясняване на смисъла, последиците, е, съчетаването на различните цели. Първо трябва да се е, направи разлика между различните категории цели, така това, което ще служи като вдъхновение, това, което ще се постига на практика, чисто прагматично, трябва да се разграничат общите цели от задачите за изпълнение. Разбирам, че комисията се движи в тази посока. Трябва да се изясни движението ни в посока към с повече справедливост. Това са основни изводи в доклада Баркър. Най-напред териториалното измерение, то естествено се укрепва, е, то се конституционализира, но е, неизменно винаги е било е, цел на политиката. В петия си отчет комисията споделя няколко идеи за укрепване на това измерение, като се обърне по-особено внимание на териториалната специфика, промишлените региони, природните и демографските е, проблеми, е, застаряващо население, планински райони. Всичко това, разбира се, сега фигурира изрично и в договора. В доклада е, се говори за обръщане на по-голямо внимание на градовете. Комисията много при сърце взема тази задача. Говори се и за функционално управление, и за укрепване на териториалното сътрудничество, и за изграждане на макрорегиони. Като цяло държавите членки проявяват скептицизъм а, в реакциите си а, на този доклад за сближаването, а, особено по някои елементи, да кажем развитието на градовете с заделени средства, обособяване на някои градове като така достоен адресат на помощите, но доколкото разбираме, това внимание към териториалните измерения позволява по-целенасочено действие, съобразяване на предприеманите мерки с конкретните условия. комисията говори за интегрирани инвестиции в съответните територии, за участие на местните общности в развитието на териториите, за повече сътрудничество, за подпомагане на проекти, които имат по-голямо трансгранично значение, за по-голямо съответствие с други стратегии и евентуално за отпускане на средства за е, така изграждане на рамка, на среда, в която да протичат процесите, като да кажем облегчаване на администрациите. Значи стратегическите документи на Европейския съюз трябва да има по-ясно изразено териториално измерение и също така ЕСПОН трябва да бъде укрепен от гледна точка на ролята му в обсъждането на териториалните въпроси. Сега, стратегическа последователност и програмиране. Комисията предлага обща стратегическа рамка за управление на фондовете, по-голяма координация тя предлага и по-широко използване на договори, договори за партньорство, които в момента по националните референтни рамки не са задължителни. Тя предлага също и тематично приоритизиране. Това очертава някои трудности, естествено най-напред се поставя въпросът за това кой ще носи отговорност и за какво. Комисията ще запази отговорността за приемането на общата стратегическа рамка, но разбираме, че има място в това да участва и парламентът, както и съветът какви са последиците за, на договорите за партньорство, държавите членки, как ще реагират и какво ще се очаква от тях. Те с известна неохота реагират на тези предложения, тъй като очакват, че ще се добави още един пласт в администрацията, който да се занимава с тези договори. Основната тревога е всичко това да не води до прекалено фрагментиране на темите, които третира тази политика. Дискусии има и около новите прагове и тяхното диференциране с оглед на различните категории и региони и на различните инвестиционни приоритети. Uh, От гледна точка на контрола и оценката, Тоест, извинете, пропуснах един диапозитив. Е, условията за отчитане е, на, за изпълнението на е, задачите и за тяхното отчитане сега получават много по-голямо внимание има допълнителни условия, допълнителни критерии. Говори се за резерв за изпълнение на начертаните мерки. Е, очертават се различни трудности, методически трудности, е, свързани с риска от политизиране на политиката, но като цяло позицията на държавите членки и на авторите, е, с чието работи се запознахме, очертават необходимостта от по-голяма ефективност на политиката за сближаване, преки връзки с другите политики, условията трябва да бъдат е, ограничени като брой, е, да не бъдат е, лесно податливи на политическо влияние и да бъдат съобразени с принципа на субсидиарност. Значи, предпоставки за тези условия ще бъдат контрола, оценката и изграждането на капацитет Предложенията на комисията са насочени към преодоляване на доста съществени установени е, към настоящия момент недостатъци. Те са очертани и в литературата. Предлага се е, е, плановете за оценка да бъдат задължителни и също ще бъде стимулирано използването на по-така развити методики и методики връщането на повече а, е, внимание на а, е, практическата оценка. Ролята на парламента в оценката е, ще бъде разширена, ще има така по-широк диалог между институциите. Необходимо е информацията да се подава в по-пълен обем и на парламента, и на другите заинтересовани структури, които разчитат дейността си на тази информация. Имаше един депутат от Гърция, който говори за това, че оценките трябва да бъдат по-достъпни. Ние обаче също твърдим, че е, отчетите и докладите за изпълнението трябва да бъдат по-достъпни. В момента регионите не обнародват, не публикуват тези доклади. Е, някои е, ги одобряват по изключение, ги обнародват по изключение, след като бъдат одобрени от Комитета за оценка. Но би трябвало да се помисли за обнародване на всички отчети и да се помисли също така за гарантирането на високото качество на достоверността на съдържащите се в тях данни. И на последно място изграждане, укрепване на административния капацитет не само в държавите членки, а и в комисията се поставя като задача. Ние всички разбираме, че административният капацитет ще продължи да бъде е, ключов тематичен приоритет. Е, много се говори сега за модернизиране, е, за внедряване на информационни и комуникационни технологии в обществените услуги трябва да се обърне повече внимание на обучението, на планирането и а, когато се а, извършва а, оценка на съответствието, разбира се, пък се вземат предвид и юридическите изисквания и това доколко те са спазени. Моделът за гарантиране те нареченото споделено управление, е, претърпял доста критики. Е, има е, цял спектър от органи за управление не сме убедени обаче, че предложените реформи е, ще е, отстранят недостатъците. Тук комисията предлага е, радикални промени в структурите и системите на управление и контрол. Тези промени са съобразени с финансовия регламент. Те са аналогични на модела на общата селско-стопанска политика. Предвиждат се годишно освобождаване от отговорност за изпълнение бюджет, и други подобни механизми, би трябвало да се намери начин тези предложения да се обвържат с съществуващата практика. По въпроса за пропорционалността се пита дали е, изискванията за управление не трябва да бъдат съобразени е, в по-висока степен с рисковете или с е, обемите и мащабите на програмите на оперативните програми в частност. Разбираме към какво се стреми комисията, но ще има критика, ако комисията наистина пристъпи към обвързване на финансовия мащаб на програмите с така по-разхлабени изисквания за контрол, за участие на комисията, това може да доведе до критики от рода на прилагането на двойни стандарти от страна на комисията. Що се отнася до опростяването, предвиждат се хармонизирани правила за допускане до финансиране, общ регламент е, би бил полезен за всички е, проекти. Не сме напълно убедени, е, че това ще бъде панацея за установените до сега проблеми, като се има предвид комплексният характер на административното управление на оперативните програми. И сега допълнителната полза. Темата е сложна и от концептуална гледна точка, ако говорим за допълнителна полза, е, трябва да има предвид множество аспекти. Е, качеството на политиката, доколко тя служи като лоз за постигане на една или друга цел и е, преките и непреки последици от управленческите решения много тежки методически трудности поставят изискванията сега, а, още повече като се има предвид, че е, разходите по принцип са допълнителни. Ние твърдим, че трябва да се а, е, обърне най-вече внимание на допълнителната полза в политически план. В момента като че ли е, се мисли повече за това доколко тази политика допринася за постигане на целите на стратегията Европа 2020 година и е, някакси самата политика се възприема като средство за постигане на целите на Европа 2020 година, но липсва е, така специфично внимание е, насочено към а, постигането на допълнителни ползи заради самата политика и в рамките на самата политика. А, тази политика да се а, възприема наистина като допълващ механизъм към националните политики. За това не се говори много. Един от аспектите на финансовия инженеринг е да се стимулира използването на финансови механизми, които не предполагат безвъзмезност, но това подлежи на доизясняване и е, освен това е спорно от гледна точка на правна сигурност, е, спорно е от гледна точка на приложимост на е, практика. Е, може да се е, твърди дали има място тук е, комисията да си прави експерименти, защото в миналото тя имала доста новаторски инициативи. Сега обаче като че ли нищо не й позволява да прави такива експерименти. Тя е лишена от възможностите си в това отношение искаме е, процесът на преглед N плюс 2 е, да бъде насочен повече към качеството и е, да допринесе за преодоляване на една от основните критики, а именно, че съществуващите правила задушават новаторството и инициативността. И а, на последно място принципа на партньорство. Някои твърдят, че тук трябва да има по-прецизно регулиране, по-конкретно регулиране, трябва точно да се предписват правилата за е, дейност, е, докато други предложения е, са насочени към по-голяма свобода, към това да се възприеме като модел Европейския социален фонд, Просто трябва да се изясни в кои сфери принципът на партньорство се използва правилно. Спрях се на някои от основните теми, засегнати в отчета. Естествено, този отчет, този доклад съдържа много повече подробности, но си давам сметка, че времето ми е ограничено. Ако имате въпроси, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Откривам разискванията. Виждам, че е, Ламбер Ван Нисълрой вече подава сигнал. А не, Яна Обрихт. Той също е, иска думата, но кой ще я вземе първи? Ламберт, ти по-важен ли си? Ползвай се е, от възможността, която ти давам. Искам да е, поздравя експертите, защото те а, е, действат е, по-дълновидно от е, комисията. Вие един ден по-рано се справихте от комисията. А, точно на време много информация, обемна, изчерпателна информация ни дадохте, която ни позволява а, да а, погледнем така с други очи на предложенията на комисията, понеже комисията в крайна сметка предлага тя. Тя внася предложения в момента. можем да използваме тази информация в нашите разисквания и аз се разсъждавах в същата посока, която и вие очертахте. Та можем да използваме тази информация, за да така задълбочим разсъжденията си. Искам да задам един въпрос за Европа 2020 година. Вие казвате, това ще е много трудно, защото страните си нямат представа какво се съдържа в тази стратегия Европа 2020 година. Това е ужасно years on track, two years on track with EU 2020. We have some flagships driving around. Имаме някои така знакови инициативи. На къде вървят, никой не знае. И тогава се поставя въпросът, може ли да има такова привеждане в съответствие? Може ли знаковите инициативи да ги преведем в съответствие с нашите политики? Вие като че ли е, не сте съзрели такава възможност. Това е лошо. Т значи ни очакват много интересни разисквания. Благодаря, Ян. Доколкото разбирам, това са разсъждения по е, дебат, който в момента се осъществява. Е, не за проекта на регламент, е, който очакваме. Надяваме се, че утре няма да бъдем безкрайно изненадани, но има някои елементи, които са доста важни. Връщам се на доклада. Той е много интересен. Е, той е интересен с задълбочения анализ. Вие започвате е, с четири идеи. Получих материалите едва днес. Е, така не бях достатъчно инициативен да ги намеря преди това по интернет. Е, Въпросът ми е, е, вие коя идея споделяте? Според вас, коя визия е най-правилната? И какво мислите за проекта на комисията? Вашата визия съвпада ли с визията на комисията? Защото ние би трябвало, като постъпи регламента за измененията, да се съобразим с определена визия. Останалото са подробности. Вие коя визия споделяте? Останалото са детайли. А може би ще имаме една прекрасна смесица от различни визии, от различни идеи. Смесица от различни методи, е, е това, което ни е необходимо вероятно, а не визия. Може би именно така трябва да реагираме във време на криза. Може би да не се правим на чак толкова перспективно мислещи хора. Мисля, че е много важно да знаем кой е най-добрият вариант. Интересува ме и нещо друго, може би то фигурира в текста. Вие какво смятате за макрорегионите като част от регионалната политика? Това са разисквания, които не са приключили. Значи, стратегията за макрорегионите част ли е от регионалната политика или е нещо съвсем различно? Или може би регионалната политика напълно си променя същината? Е, не става дума тук само за декларации, за заявление, а за пари, а за управлението на множество равнища или многостепенното управление, нещо, което предписва Лисабонския договор. Ние трябва да го видим на практика това управление. И още нещо, не е въпрос, а бележка. Ако имахме известния механизъм за транспорти, и ако комисарят по транспорта беше съумял да вземе пари от фонда за сближаване, щеше да се стигне до разлика в таваните, като последица и нямаше да има 2,5, а в някои държави членки 2,5, а в други 2,2, 2,0 или, 2, или 1,8. Значи, тази стратегия на транспортния комисар може напълно да промени таваните за регионалната политика. Можете да вземете отношение или не. А, обаче това е моето наблюдение, че а, е, заделянето на средства за целенасочено изразходване а, трябва да бъде подкрепено, но може да бъде много, по, много опасно, ако допуснем това заделяне да бъде обвързано с пренасочване на средства от Фонда за кохезия към транспортната политика. Благодаря. Е, Имам следния въпрос. Първо много ви благодаря за това изследване. То е много значимо. За сега не съм имал възможност да се запозная подробно с него, но ще го направя. Имам следния въпрос. Очевидно експертите са отчитали целите на Европа 2020. Има ли са предвид приоритетите, които могат да се осъществят в сравняваните региони, конкуриращите се региони и регионите в преход. Има дебат който се върти около това, че трябва да се създаде възможност за растеж, за да може Европа да се измъкне от кризата и да се осъществи конвенгер... Конвенгер... конвергенцията. За целта стратегията Европа 2020 обаче не е достатъчна. Един от изводите от изследването е, че ако се осъществят целите на Европа 2020, ще се стигне до известна конвергенция, но до къде, доколко, може ли от сега да се каже или просто си обсъждаме? Заповядайте за коментари, ако обичате по въпросите, които бяха зададени. Не, че сме приключили, просто по а, първата серия въпроси. Благодаря ви за въпросите. Първо, а, въпроса за стратегията Европа 2020 година. Може малко да сме преувеличили мненията на държавите членки. Не, не искаме да кажем, че стратегията не може да се да се синхронизира с политиката за сближаване. Най-вече в по-богатите страни има местни или национални стратегии за регионално развитие, които действително се съсредоточават върху стратегията. Това, което искаме да подчертаем е степента, в която а, стратегията ще определя разходите по политиката и необходимостта от постигане на равновесие. По отношение а, на нуждите за развитие и а, предизвикателствата на ниво държава членка и а, регионално, разви... регионално а, ниво, именно това трябва да бъде водещия мотив при разпределението на а, средствата. От друга страна пък в преговорите е, трябва да не се допуска е, да бъде свръхопределяща стратегията за разпределението на средствата по политиката. И за да не загуби тя териториалния си е, подход. Политиката за сближаване винаги е, се е съсредоточава върху територи... териториални или местния аспект. Доколко може да се получи конвергентност, пълно сближаване, Вече се е, постига е, консенсус по отношение на концентрацията на ресурси под 75%. Но все пак това е политика за сближаване. За това не трябва да се губи от поглед основната и цел – а именно сближаването. Това, което а, посочи Ян Албрехт, въпроса коя визия подкрепяме ние? Ние подкрепяме подхода на комисията, съсредоточен върху а, местното ниво или териториалния подход. вече е по е, но е това дали да е отгоре надолу или отдолу нагоре подхода, най-вече по отношение на, а, на управление, на възлагане на изпълнители. В а, доклада Баркър става ясно, че в развитието ще има елемент, който ще върви отдолу нагоре, в рамките на а, всеобхватния стратегически елемент. Това до сега не е ставало. Мисля, че е, Комитета на регионите а, е, в тяхно изследване е, неотдавна се занима с този въпрос. Има определено, има подкрепа за а, из, измерение отдолу нагоре в управлението. След макрорегионалното измерение, следващия въпрос. Рано още да се каже, но бих казал, че определено има потенциал и за това. Пак в доклада Баркер и някои неща, които са залегнали в предложенията на комисията. Това е, е да сме отстъпчиви в е, е, вижданията си за пространството. Определено има потенциал в това да се ползват различни географии за прилагане на политики. Но трябва да видим как ще тръгнат нещата. По отношение на политическо управление. Трябва да извлечем полки от е, Балтийските страни, е, Крайдуновското сътрудничество, е, но определено, определено има, е, има какво да се извлече от тая концепция. Аз мога да добавя само нещо по първия въпрос, а именно връзката с Европа 2020. Да, има връзка, а, има интегрирани насоки, които бяха прияти миналата година. Те са обвързани и с а, а, заетостта. Част от тези насоки ще влязат в нормативната уредба като тематични приоритети. Това са теми, които следва да получат приоритет. Естествено, има и бюджет до 2020 година. Предложенията на комисията съдържат прагове за климатичните изменения, нововведения и Европейския социален фонд. Генерална дирекция регионално развитие също излезе със съобщение за интелигентния растеж. Там също се съдържа информация. А доколко тя изяснява същината на стратегията Европа 2020, не знам. Спорно е. И тази информация е достатъчно обща, но все пак има някакви общи насоки. И като се приемат регламентите, е, ще имаме повече информация. Госпожа Маргонайте си на думата сега. Благодаря ви, госпожо е, председател. Благодаря ви за изложението, за това, че ни запознахте с проучването. Много актуална тема. Трябва да се говори за тия насоки, но а, е, ни трябват средства, за да ги изпълним. Един въпрос за който е от финансово естество, искам да задам. Европейския съюз се основава на солидарност. Това сме го препотвърждавали неведнъж. Редовно обаче възникват въпроси, свързани с тая солидарност, понеже има неяснота за бъдещата финансова програма, има тревоги. свързани с дискриминация. Е, трябва да намалим различията между държавите членки в Европейския съюз. Но, що се отнася до финансовите инструменти, например фонда за сближаване, какво да кажа, ще се въвеждат най-различни горни е, граници, тавани. Това може да е правилно, но в резултат от това а, някои държави ще са в по-необлагодетелствено положение, понеже а, тия страни ще получават по-малко, по-малко подкрепа. Та... Може ли да ни запознаете и с а, механизма на а, финансиране? Та, а, въпросът ми е свързан от една страна с недискриминацията и от друга страна с а, солидарността. Председателката, а, дали комисията иска да вземе а, думата за някакви въпроси или коментари? Не, благодаря. Две неща искам да кажа. Искам да благодаря първо на Джон Бахтлер за чудесното проучване. Много от заключенията, препоръките, изводите отразяват извършената от нас работа. Искам да поясня само няколко неща за това, което каза Джон в началото. За данните за възможност за участие в проектите. Не мисля, че казвам нещо, което е било предмет на някакви изчисления или сметки в умовете на хората. Но може би е добре да ни съобщите различните категории и да, аз да ви кажа как ще се внесат промени. Ще има 51 региона, включени в категорията региони в преход повечето от тези региони са а, е, в Европейски съюз 15, т.е. старите държави, членки 10 региона от Франция, 9 за Германия, 4 за Белгия, 1 в Финландия, Испания с 4 региона, Португалия и Полша с по 1, Великобритания с 9 региона. Така че това а, е, са а, е, цифрите за категорията региони в преход. Също така, обхвата на регионите в преход ще замести тъй наречените категории phasing in и phasing out, което означава, че от 36,7 милиона граждани ние ще преминем към обхват от над 72 милиона граждани в следващия период. Това е много важна цифра. И още нещо, което искам да коментирам. Интензивност на помощите. Това, което ние сме направили е, в нашите изчисления, е, е да а, правим, направим сметките за 15-те и за новите 12 държави членки. Е, за а, Европейски съюз 15 а, помощта е 65 за, на глава от населението в старите държави членки 249 евро помощ за, на, на глава от населението за хората в новите държави членки. В следващия програмен период съответно цифрите ще бъдат 52 евро на глава от населението в новите държави членки 264 е, в старите държави членки, 264 в новите държави членки. Е, някои от цифрите малко подвеждат от гледна точка на обхват е, на населението, разпределение на бюджета и интензивност на помощта. Там се нуждаем от много повече яснота. Искам да кажа също, че проектът който ще внесем утре, ще бъде съпроводен от оценка на въздействието. И там ще се съдържа много подробен анализ на интензивността на помощите, на разпределението на бюджета, на обхвата на населението е, за целия Европейски съюз. Е, като е, тук сме използвали различни модели. Та, това е не толкова въпрос, колкото малко изяснение е във връзка с цифрите. Мисля обаче, че сме много доволни от проучването, което е направено и искаме да поздравим авторите. Председателя, да, радваме се, че комисията се радва. Това не е целта на проучването, но все пак ви благодаря за вашите коментари и за това, че ни открехвате завесата към онова, което ще стане утре. Естествено, нека се надяваме, че това, което ще внесете утре, ще мине читаво през преговорите, включително, що се отнася и до регионите в преход. Не помня кой от двамата експерти спомена ролята на Европейския парламент – и е, засегна темата за по-широк междуинституционен диалог. Това е нещо е, много важно за нас, защото ние сега е, определяме новата си роля в редица нови сфери съобразно договора. Е, економическото управление и е, тъй наречения пакет 6 е, е един пример. Ролята на парламентите е, на парламента беше е, така предмет на сериозни разисквания. Е, все още не сме мислили каква може да бъде ролята на Европейския парламент е, в политиката е, на сближаване в новата система. Имаме прекрасно сътрудничество с комисията през последната година и половина и със съвета имаме много добро сътрудничество, така че може би се доближаваме до този по-добър институционен диалог в сферата на тази политика, но все още очакваме да ни бъдат подадени идеи. Е, ако имате такива, е, можете да ги споделите. Как можем да засилим диалога си е, и да разширим ролята на парламента в процесите от политическа гледна точка? принципно от политическа гледна точка. И така стигам до нещо, е, което накратко засегнахме преди два дни, а именно факта, че разискванията за политиката на сближаване и структурните е, фондове е, в Европейския парламент така не зависят от това, което прави Сметната палата. Преди е, няколко е, години комисията започна един процес на оценка на политиката. Сметната палата най-вероятно е, ще продължи да се занимава с това, доколко при изпълнението на тази политика се пазят бюджетните интереси на общността. Но може би трябва да поставим дебатите по политиката така в по-комплексна светлина, не само да вземаме предвид това, което ни съобщава Сметната палата за грешките, а разискванията ни да бъдат по-балансирани, да бъдат съобразени всички аспекти на тази политика и нейното цялостно отражение върху бюджета на общността, не само значението на политиката от гледна точка на грешките и обратно. Така че е, вие, може би, в европейските академични среди също разсъждавате в тази посока и бихте могли да ни подскажете идеи за по-нататъчен диалог. Е, поставям въпроса без да очаквам окончателен отговор, е, така хипотетично, като идея за по-нататъчен размисъл. Имаше и други зададени въпроси, ако искате, можете да реагирате. Okay, thank you um, for those uh, for, for those comments. Um, the, just regarding the points on. Благодаря ви за коментарите. Yeah. За цифрите. Трябваше да повторя това, което пише и в доклада. Трябва много предпазливо да се тълкуват нашите е, цифри, защото е, сме правили анализа преди съобщението за бюджета до 2020. Много е важно за анализа кои е средни стоености за БВП на глава от населението се ползват, когато се определя допустимостта като се има предвид, че е, имахме на разположение само данни за 2007-2008, 2009 година все още нямахме. А, те ще да излезат едва след няколко месеца. Е, си дадохме сметка, че няма как да разполагаме с е, цялостна картина на базата на само тия две години 2007-2008. Трябва също така да вземем предвид последиците от е, кризата. Е, и е, различните темпове, с които отделни страни излизат от кризата. Затова решихме да вградим и допълнителни е, данни а, възоснова на а, е, прогнози от национални източници. колегата Лиза Лола се занимава с тази част. Естествено, интересно, интересно би било да се видят окончателните цифри, които ще оповести утре комисията. Естествено, ще преразгледаме анализа си според това. Това също отговаря на въпроса на госпожа Морганайте повдигнали сме въпроси, свързани с горните стоености или таваните, понеже има различия в механизма за разпределение средства. 2,5% от, от а, брутния национален доход не е същото като 3,8% от брутния вътрешен продукт, както беше преди. обръщаме внимание на това, че има, а, има разлики в а, финансовия механизъм. Тоест ще има сериозни разлики между 2012 и 2018 година в размера на помощите за а, двете категории страни, които имат право на това. Но да, определено има а, много неясни моменти, свързани с нашите цифри. Наистина към тях трябва да се подхожда предпазливо. Ще обмислим предложението на професор Хюбнер. за ролята на Европейския парламент в обществения диалог Основните е, дискусии обикновено са свързани с е, нивото на грешката. Би, добре би било вашата комисия редовно да се занимава с следенето на политиката и нейното изпълнение. Но да, ще е, обмислим този въпрос и по-нататък. Благодаря. Драги колеги, ако няма повече коментари, е, искам да благодаря на професор Бахлер и е, професор Мендес. Моля да предадете е, на колегата ви също за работата по този доклад. И ако комисията не няма нищо против, искам да се обърна към отдела по политиките за актуализация на проучването основа на а, измененията в законодателството. Благодаря и на Лиза Ролер. Важно е при подобни разисквания а, да а, присъства и комисията. Така че много полезно беше и вашето участие, това, което ми казахте. Та, това е. Няма какво друго да а, вършим днес в нашата комисия по дневен ред. Благодаря ви още веднъж. Закривам заседанието, но сега предстои заседание на координаторите, така че тези, които трябва да останат, нека останат. А, всички останали колеги, утре да не си забравите картите, защото ще гласуваме. Uh,